Уважаеми колеги, добър ден на всички. Предлагам да започнем работата ни за днес след обед. Вече сте получили своевременно проекта за дневен ред. Предлагам да го утвърдим. Има ли някой, който има възражения по проекта за дневен ред? Няма. Благодаря ви. Искам да направя няколко съобщения на председателя, преди да започнем същинската ни работа. С Жан-Шал Бризар. По време на заседанието на 15 марта координаторите постигнаха съгласие относно кръглата маса по въпросите за нуждата от сътрудничество в международен план, свързано с правата на човека и жертвите на тероризма, заедно с комисията Либе и Друа. Беше одобрено това предложение от координаторите и тази кръгла маса ще се проведе на 24 май от 15 до 17 часа по време на заседанието на комисията Либе. Второ, мисията на ТЕР в Мадрид ще се проведе между 9 и 11 май тази година. На трето място, мисията на комисията в Катания с половин или един цял ден в Рим ще се проведе от 6 до 8 юни 2018 година. Това също е в съответствие с решенията на координаторите. И четвъртото ми съобщение. Комисарят Елтингер ще бъде поканен на някои от следващите заседания на нашата комисия, за да разговаряме за наличните ресурси за борба срещу тероризма, тъй като това е, е една от точките в мандата на нашата комисия. Това бяха съобщенията на председателя. Сега предлагам да приветстваме с добре дошъл Жар, Жар Призар, който е ръководител на Центъра за анализ на тероризма във Франция. Ние искахме да го изслушаме, да му поставим въпроси, след като изслушаме неговото изказване, тъй като той е много добър анализатор. Това е всепризнато, но освен това той има богат опит и за това е наш предпочитан събеседник по въпросите на борбата срещу тероризма. Той е обучаван във Франция и в САЩ като юрист. Той е добре запознат с потайностите на властта, както в САЩ, така и в Франция. Той е работил в кабинета на министър-председателя Едуард Баладюр. Също е работил в Националното събрание, както и със съдия Лан Масур. Освен това, той се занимава с економически и други разследвания от 1999 година. Той се специализира в въпроси, свързани с финансирането на ислямистски мусулмански НПО и с радикални ислямски организации. Той изготвя доклад, свързан с економическата среда, в която оперира Осама Бен Ладен и това беше широко обсъждано в медиите и сред специалистите. Освен това, той е създал редица дружества за предоставяне на консултантски услуги в областта на справянето с кризи. Той непрекъснато се явява в медиите, както във Франция, така и в Европа, за да говори по въпроси, свързани с тероризма и неговото финансиране. Поради неговите добри познания в тази област, Центъра за анализ на тероризма, който се председателства от него сега, на 23 януари тази година, изготви и публикува доклад за равносметката свързана с тероризма в Европейския съюз. Очевидно той ще се спре на някои елементи от този доклад в своето изказване днес, което е в прерогативите на нашата комисия. И така аз ви предлагам да ни представите накратко тази равносметка за 2017 година. След това ще минем към въпроси и отговори. Ще можете да отговорите на въпроси, свързани с финансирането и несъмнено и по-общи въпроси. И така, господин Бризар, без да се бавим повече, ви давам думата. Разполагате с около 20 минути, ако нямате възражение. Вие казахте, че сте съгласен да следвате метода на въпроси и отговори типа ПИНКОП. Понг, т.е. на всеки въпрос да се отговаря а, директно, веднага след поставянето му. Благодаря ви. Имате думата. Госпожо председател, благодаря ви, дами и господа депутати, благодаря ви за поканата. Най-напред ще говоря за развитието на терористичната исламистска заплаха в Европа, след това ще се спра на някои от новите предизвикателства в тази област, тъй като има промяна в модела на тези заплахи. Ислямската държава се сви в Сирия и Ирак, но това автоматично не доведе до намаляване на заплахата и не засегна голяма степен възможността да достига до територията на нашите страни, да организира своята пропаганда, вие говорихте за Центъра за анализ на тероризма и нашият доклад за състоянието на тероризма до 2017 година, който констатира, че е имало 62 терористични инцидента в контекста сиро-иракския контекст. 15 атентата са били осъществени успешно, 40 са били осуетени. Повечето от тези осветени атентати са били насочени към отделна държава, като Франция. Следващи в този списък са Обединеното кралство и Германия. В Франция имаше най-интензивна дейност на терористичните организации. Почти половината от тези терористични действия. Европейският съюз беше изправен пред терористични нападения на всеки 4 дни. Има спад на хората, които занимават, заминават за сироиранският регион. 45% от атентатите са срещу военни или а, полицаи, а, останалите са без а, конкретна цел. Използват се все по-често подръчни средства като оръжие, например кладно оръжие, самоделни взривни устройства, тъй като има много широко разпространение на най-различни обяснения как да могат да бъдат изготвени подобни експлозиви и други оръжия. 10% от лицата, които са осъществили и атаки в Европа, са били в театъра на военните действия в Сирия и Ирак. 53% са неизвестни на разузнавателните служби преди да пристъпят към действия. Това е голямо предизвикателство в Европейския съюз. Относно връзката за това, кой извършва атентата и терористичната организация, те, които ги а, насочват. 45% са вдъхновени от организация, т.е. те са виртуални а, насоки. 15% са дистанционно управлявани, ръководени а, от някой, който е от държавата на происход, има връзка с а, джихадисти, които а, са на място, и 8% се извършват пряко от лица, които се връщат от зоната на военни действия, които са били обучени. Това, което наблюдаваме и което се показва в нашето изследване, че свиването на територията на Ислямска държава не води до намаляване на туристичната дейност, тъй като носителите на заплаха за тероризъм Алкайда и Ислямска държава се оказаха доста устойчиви. Въпреки, че имаше други организации, които бяха цяло ликвидирани в Ирака, но сега имам широко разпространение, най-разнообразни филиали на тези организации. Това, е което стана с Алкайда, след като загубиха територията си в Афганистан, наблюдаваме сега ислямска държава, която се превръща в една мрежа, която е глобална, и има връзка с ислямска държава. Абулбакр Багдади, например, насърчаваше своите симпатизати, които не могат да стигнат до театъра на бойните действия, да използват други средства, за да извършват своите терористични действия. Тоест, това вече се наблюдава в атентатите в Париж и на други места в Европа. Имаме доста конкретни документирани примери за европейски бойци, които са участвали в Иран, в организация с Сирия, Сирия и Ирак, които след това участват в други бойни действия, като Афганистан и Либия. Тези филиали имат възможност да действат извън своята територия и това не е нещо ново от 2016 година в, Афганистан имаше връзка с атентат, опит за атентат в Нью Йорк. Имаше такива връзки и с атентата в Манчестер. Тоест, части от Ал-Кайда, Ал-Кайда на арабският а, а, полуостров, а, които им са се били в Афганистан, където е тяхната база. От 2009 година увеличават своите атентати, т.е. имат автономна дейност също за предприемане на операции, както и за пропаганда. И така, това изместване на операциите се наблюдава вече от месеци и широко се при, подкрепя от централата на Ислямска държава. Наблюдава се, че има трансфер на средства в сиро-иракският регион към други части, като Либия, Афганистан и прочие. Чуждестранните бойци не искат да се връщат толкова в районите, от които са тръгнали, а по-скоро да се присъединят отново към ислямска държава в зоните, където се е отеглила тях в Либия, Афганистан, в части на Азия и прочие. Но Ислямска държава вече се казва, че вече е мигрирала от Сирия и Ирак към други региони, където беше центъра. Е. Тоест, наблюдава се един преход, постепенно прегрупиране на оперативните способности и на различните части, които са включени в Ислямска държава. Има глобализиране на заплахата както се видя а, в случая с ал също. Ислямска държава, както и други джихадистски организации, имат възможност да мобилизират своите симпатизанти, да ги вдъхновяват а, а, и след като загуби територия, Ислямска държава не загуби привлекателността си в пълна степен. За това не можа да бъде ограничена заплахата. И погрешно беше считано, че с стесняването на територията на Ислямска държава ще изчезне и терористичната заплаха. Това не се случи. Някои читаха също през 2014 година погрешно, че Ислямска държава няма да напада Запада, което се оказа, че не е така. Заплахата е преди всичко вътрешна. Тези, които извършват атентатите, се управляват отвън. Това е дифузна, непредсказуема заплаха. Не може да се предвиди кой ще пристъпи към действия. Използват се най-подречни средства. Връзката между местните действащи лица и тези, които ги насочват, е все по-виртуална. Става дума за една идеология, която е вече съществуваща, тя не е измислена от ислямска държава, води началото си още от Алкайда. Ислямска държава всъщност възпроизвежда съществуващите идеологии и пътища, но тя съумява да разпространи тези идеи по-широко и проактивно. В голяма степен Ислямска държава е продължение на Ал-Кайда с други средства, с други амбиции, не само тероризъм. Заплахата продължава и сред носителите на тази идеология, има използване на виртуалните възможности за разпространение на пропагандата. Има също и различни наръчници, как да се изготвят самоделни взривни устройства и прочие. Има разпространяване, адаптиране към това, което се налага в от основните е, фактори в тази област в е, света. Какви са промените, свързани с заплахата от ислямска държава? Първо, става дума за радикализация. Това е изключително важно. Това е предизвикателство, е, което съществува вече от години. Има хиляди радикализирани лица, 20 000 са само във Франция. 60% от тези са извършили а, актове от 2013 година. Това са били неизвестни лица за разузнавателните служби. Повече от 50% от а, лицата, които са осъдени за тероризма от 2014 година, а, не са били осъждани нямат съдебни досията и не са били известни на разузнавателните служби. Но а, всичко а, това означава, че това масовизиране на заплахата а, води до използване на местни лица Моделът в някои страни в Европа, като Франция, е да се централизира и специализира години наред на превентивната и репресивна мрежа, изправена пред лицето на тероризма, груповия тероризъм или държавния тероризъм. Но сега ние е, имаме по-ограничено действие на определени места. Затова тази заплаха е много широко разпространена, непредсказуема е, много трудно може да бъде установена от разузнавателните служби. Всички, които действат, са местни лица, което прави още по-трудно установяването им. Има множество начини за радикализиране и е необходимо да се направи повече за гарантиране на сигурността на обществените места. Това е предизвикателство за службите в държавите. Джулиан Кинг трябва да бъде постравен, що се отнася до мерките, които бяха предприяти за гарантиране сигурността на градовете. На следващо място искам да подчертая връщането, което създава доста опасения, но и доста фантазии предизвиква, защото няма такова голямо връщане. През 2010 е имало 14 връщания, това главно са били деца и жени в Белгия и Франция по 10 души са се върнали за този период. виждаме, че, е, както вече казах, има ограничаване на територията на Ислямска държава е, и това има своите последици. Други джихадисти е, са били задържани и са били изправени пред съда в държавата, в която са били заловени. няма в международното право задължение на държавите да съдят свои граждани за деяния в чужбина. Няма и такова искане джехидистите да бъдат съдени в собствената им държава на происход. И Женевските конвенции дават възможност да се подвеждат под съдебна отговорност тези, които са участвали в подобни военни действия. И а, когато някой бъде осъден в собствената му държава, става дума по-скоро за а, връщане на това лице обратно в а, държавата му на а, происход. Може да се проявят и някои да, да се приложат някои смягчаващи мерки. Става дума за една глобална мрежа, а, тъй като а, има много бойци, които са заминали от собствените си държави, за да участват а, в бойни действия там, където те се провеждат. Въпросът с връщането се отнася и до нези, които вече са а, се върнали във Франция. А, 68% от върналите се във Франция, например, са в процес на съдене. 62% от осъдените а, трябва да излежат присъдите си до 2020 година. От 91 завърналите се а, има а, присъди, които са 10 годишни, т.е. те могат да бъдат а, освободени след известно време. След това ще е необходимо да се следи това лице, което е излежало присъдата си е пуснато и да се види дали те могат да са заплаха за индоктриниране, за радикализиране. Освен това, някои от тези лица искат да се завърнат при нас, за да извършат атентати. Някои от тях са успели да стигнат до Либия през турската граница. И това също е реалност, която трябва да се отчита от нашите служби. И на последно място, относно връщанията в регионалния контекст, в който се намираме сега, тези европейски а, джехидисти са нещо като разменна монета. Ислямска държава може а, да договаря размяна а, на свои а, бойци, което ще обвържи завръщането на тези жихадисти с определени политики в държавите. Вече говорих за социалните мрежи, за използването им при подготовката и изпълняването на терористични актове. Има пропаганда по интернет, но това не трябва да ни кара да не обръщаме достатъчно внимание на това, което става в социалните мрежи, нашия център започна осъществяването на изследване за различни средства за превентивно откриване на подготвени атентати. Има използване, например, на, на Телеграм, на други социални мерки, които са били извършени или са направени опити за извършени такива атентати, както в Нью-Йорк и другаде. И така, това бяха трите предизвикателства, на които исках да насочим нашето внимание. Освен това е необходима и повече политическа воля, която липсва в някои отношения, що се отнася до тероризма. Благодаря ви, Жан Шарла Бризар, за чудесното ви изказване и за представенето на ситуацията към момента, за разнородния характер на заплахите. Вашето изказване беше чудесно и ви благодаря за него. Сега ще дам думата на колегите, така както са записани. Данжо има думата. Според мен, аз участвах в предходното среща. Мисля, че беше много успешна, много интересно, както каза господин Бризан. Особено за нашата комисия, защото всеки от нас има своите представи, понякога така предразсъдъци и е, факта, че това са, е тема, която се проследява в по-дълъг е, отрязък от време, както каза Шарлюзан, дава възможност да се е, така коригират някои е, представи, е, да се изчистят е, някои е, елементи, които някак си принизяват дебата. Е, е за съжаление, видяхме при последния атентат в Франция, че някои от лицата е, обегнаха от е, нашето внимание, вниманието на, на съответните органи. Е, изчезнаха от... Е, е не бяха хванати от радара. Тоест, е, е някои от е, тези бойци са познати само на националната си територия е, е, и тук винаги опираме нещата до проблема с координацията, обмена на информация. Сега, моят въпрос е за финансирането. Защото това е основен елемент от работата на Центъра за борба с тероризма. Защото на местно равнище до голяма степен финансирането е от ислямска държава. Е, е, тук не става дума за това, че ислямска държава разполага със специален бюджет за това, но тя използва на място данъчната система и други налози, за да финансира тази дейност. Нещата във всички случаи опират, опират до финансиране, разбира се. Според мен голяма част от е, финансирането на терористичните организации а, е, проистича от механизми или се осъществява чрез механизми, които трудно, са трудно проследяеми. Е, и разбира се, трябва да има конкретни и съвсем специфични международни разпоредби в това отношение. Така че това искам да чуя от вас. Какво мислите за финансирането? И нещо друго. Ако а, така излеках нещо от вашето експозе във връзка с статистиката и с данните, това е, че а, идеологията не може да бъде а, ограничена до определен а, регион или група. А, сега има съответното ядро, което вдъхновява, но е, тя не може да бъде е, измерена, дефинирана, ограничена до определен е, е брой хора. Е, въпросът ми е дали идеологичната ви матрица ви дава възможност е, Е, да прецените, защото въпреки всичко, те, терористите терористи успяват да, е, да поддържат своята способност е, способности за разпространение на възможности за разпространение на своята идеология. Как се постига това? Благодаря, на, на Държан. Сега, Дължан, сега ще ви върна топката за отговор на тези въпроси. Русията. Е, сега въпроса с досиетата и е, до каква степен те са е, познати до голяма степен от е, терористите, за съжаление, са непознати на службите. Е, наистина е, трябва да се мобилизира е, социалните служби и е, с, да засилим сътрудничеството и обмена на е, информация. Е, е сега в един репортаж в Нью Йорк Таймс показва, че е, в е, последните години Ислямска държава се разграничава в финансирането си от Ал-Кайда. Всъщност тя контролира една територия е, в е, е, която Алкайда е толерирана в Афганистан и в Судан, но този териториален контрол, той всъщност е в в, в, в сърцевината на, на начина по който се е, финансират и е, се е, използват економически лостове, за да се е, здобият с финансиране на е, дадена територия. Е, сега има и дарители, НПО-та и други и това е сериозно, сериозно проблем те са достатъчно е, самостоятелни и самозахранващи, така да се каже, е, което е, е, е проблема. Ето защо трудно намираме, трудно намираме и не намираме решение за е, ефективна борба с е, е тези е, организации. Е, сега чуваме за 10 милиарда, а, милиона долара а, дарение на дадена организация за ислямска държава. А, това а, значително затруднява нашите а, усилия да се борим с а, тази с тероризма. Това е една нова економическа доктрина, която някакси не се е, вписва в нашите е, и не съответства на нашия механизъм на санкции. Трябва наистина да нюансираме е, действите си ефективността на борбата ни срещу тероризма не може да зависи само от е, финансирането, разбира се. Е, финансовото разузнаване обаче даде възможност в много случаи да се е, разкрие джихадисти, които създават е, и адаптират напрекъсто своите, е, своя метод на действие, е, се опитват да превентивно да, да а, а, неутрализират действията на отделни индивиди. Сега до идеологическата матрица – няма е, връзка между е, действията на място и е, терористичната заплаха. Но в джихадистската логика всъщност поражението на място укрепва, засилва тяхната организация и легитимира действията, терористичните им действия, както и на техните симпатизанти – Е, от тук и е, това се отразява на оперативните възможности на групите, но и на всички последователи и привърженици на тези техните организации, е, защото това е защита на един джихадистски модел, който има известни трудности на, на място Е, говорих за е, лица от е, района на Сирия Ирак, които са заминали в Афганистан, Сирия, Ирак, просто за да се присъединят към групата на джихадистите. Благодаря за точните ви отговори на различните неудалните отговори. Сега ще дам на отделните въпроси. Сега ще дам думата на Ана Гомеш. Благодаря, господин Бризар. Говорихте за радикализация, е, която вече доста се е разнасяла, както е, според цифрите, които цитирахте. освен усилията да се мобилизират е, хора на място, какво ще кажете за мобилизацията на немюсюлмани? Ние, разбира се, не можем да, да, да дадем, не бива да позволим антиисламизма да се превръща в един вид популизъм сред нашето население, но има десетки европейски затвори, затворници, които просто са задържани, но всъщност не стигат до съд. Има и европейци, разбира се, които са задържани там за, или избивани. Въпросът ми е как, какво мислите за заплахата с происход Либия и за финансирането е, Надявам се, че ще имаме възможност да говорим за това с комисаря Московичи за, във връзка с а, е, милиардите, които се губят а, е, и се отклоняват чрез а, кръговите измами и измами с ДДС, а, каква, които отиват всъщност за финансиране на, на терористични организации и въобще на престъпни мрежи, а, включително Алкайда. И правителствата не правят нищо, те не осъществяват сериозни реформи. Какво мислите, е, какво мислите по този въпрос, именно това финансиране, което се осъществява чрез нашите собствени системи? Въпросите са и политически, и технически, но ако обичате, в по-голяма степен е, технически въпросите по-скоро политически, изнете. Тук говорим, става дума за е, микро, не толкова за макрофинансиране. Е, говорих в началото за е, микрофинансирането. Как да кажа? Факта, че е, е, модела, режима на санкции днес не отговаря на, на реалностите в сферата на, на е, микрофинансирането. Всъщност, е, опитваме се да намалим въздействието на някои инструменти, които се използват от терористите. чрез криптиране, например, но а, терористите, видяхме го в атентатите в Париж и, и а, Брюксел, явно успяват да, да използват съответната мрежа, за да си предават информация, криптирана, ану, анонимизирана. А, и това е, е, е сериозен проблем. А, всъщност, е, е, терористите използват нашите средства, за да се е, самофинансират. Един, един пример е с предплатените карти. Те, с тях се злоупотребява страшно много. Е, това е една непрекъснато повтаряща се е, процедура. Системно се използват предплатените карти и ние не правим нищо. Е, разбира се, снижихме, намалихме тавана на сумите, които могат да се ползват, но това не решава въпроса е, използват именно е, такива карти, за да си е, закупуват материали за изготвяне на е, самоделни е, взривни устройства и други. Е, това е действително е, това е сериозна тема и е, все е, постепенно нашите репресивни мерки се е, адаптират към е, техните реалности, но те ни изпреварват. По Либия по Либия. Е, европейците нали, предприяха действия срещу ислямска държава държава там, но а, е, сега действията ни там са все по-хаотични, по отколкото при няколко години. И е, положението в Либия, в е, Тунис, е, например, е, въобще в региона, е такова, че е, правителствата е, в е, този район на Африка под Сахара са силно разтревожени от възраждането на и връщането на, на джихадистите и които се адаптират към новите условия. Франция и други страни е, могат да играят много важна роля в това отношение в дългосрочен план. В тези страни става дума, за да гарантират сигурността им и да направят така, че ето е, е, виждаме престъпността, трафика с оръжие, с Либия и други страни като нея, да бъде спрян и, и А, кюрдските затворници беше следващия ви въпрос, да? Да, няколко десетки е, европейски жихадисти е, всъщност, както казах в е, е изказването си, няма е, международна норма, според която могат е, граждани на една държава да бъдат съдени в друга. Е, Франция няма е, компетенции, правомощия да е, го прави, например. Е, това се отнася в случая с, с е, кюрдите. Разбира се, е, въпроса е, биха могли да се водят преговори с е, кюрдите, е, но смятам, че не е добре да бъдем вличани в тази игра, защото джихадистите точно това очакват. Uh Нашата правна система е, всъщност гарантира минимални права е, и защита на обвиняемите. Това е едно явление, което е, така минава през, засяга всички социални прослойки е, от, други е, общности също са засегнати от е, това явление. Всъщност, как, вашия въпрос какъв беше, какво предприема тази общност? Тук се смесват обаче много понятия. Е, много лесно е да се е, смесат понятията за една, да се сложи всичко в кюпа и да се каже, ето всички са салафисти. Е, е, просто идеологическата битка ще продължава между различните е, течения. Е, както в Алжир, но нещата са много по-сложни. Е, салафистите всъщност отхвърлят е, джихадистите е, там. И смятам, че трябва да внимаваме, да се пазим от прибързани заключения, анализи на едни отношения и теми, които са твърде сложни. Защото е, тероризма е начин на действие, който обаче се, е, служи на дадена идеология, на дадена стратегия и все пак това е, както казах, начин за действие, е, който е, и не трябва да държи отговорна дадена общност е, за това, че нейни представители е, се ангажират с такива подобни действия. Председателката, благодаря за отговора ви на тези четири въпроса. Отговор на тези въпроси до голяма степен си остава открит, отворен. Ще дам думата на Жерар Дюпре. Благодаря, госпожо председател. Първо да се присъединя към колегите, които е, така оцениха много високо вашето експозе. Е, мен, е, господин Бризан, това, което ме вълнува е, е Европейския съюз. Е, всъщност, е, какво може да направи Европейския съюз, и това е работата на нашата комисия, какво може да направи, за да подобри е, положението? Първо, оценката на заплахата. Има ли място където тези, които отговарят за сигурността във всяка държава членка, се срещат? Има ли форум, на който те се срещат, за да обменят мисли и да, да по отношение на тази заплаха, да преценят до каква степен а, а, нещата не търпят отлагане? Европол играе ли роля в това? После е, говорихте за радикализацията и е, вие нарисувахте една е, картина, която е доста тревожна. 60 е, хиляди радикализирани в Европа, двойно на, на, на бългийската армия. Има ли съществува ли обмен на информация между различните служби по елементите, които дават възможност да се замисли или да се действа, да се предприеме нещо. така че да можем предварително, превентивно да насочим вниманието си, усилите си към дадено лице, което готви или замисли атентат. Говорите за местния характер в Белгия, например, ние не съобщаваме на кмета, например, не предаваме информация, свързана с терористи, които се намират на територията на дадена комуна, за да не се от риск да не изтича информация. Е, какво ще кажете по този въпрос, именно за правилата, които е, ни връзват ръцете в това отношение? Е, чул съм много експерти да казват, че основният проблем, с който се срещаме в се сблъскваме в последните години е криптирането на данни и последното няма никаква хармонизация при оценка е, на, за е, плахата в отделните е, държави. В Белгия казват е, заплахата на е, ниво е, 4, във Франция 3. Различна е преценката за заплахата в. Е, е, различните държави членки, а би трябвало съответно е, нивото на заплаха да бъде свързано с съответните мерки оттам вече и е, е, би следвало да има много по-добро сътрудничество между държавите е, членки. Поставените от вас въпроси са много интересни. Тези, които са свързани с развитието на заплахата, ни връщат към основния въпрос какво може да направи Европейския съюз. И трябва да сме откровени тук в Европейския парламент, където са представени всички държави от Европейския съюз. Понякога се питаме защо не вървим по-бързо, защо има толкова спънки от страна на институциите, защо не се използва натрупаната инерция. Е, трябваха две години, за да достигнем до одобрен текст за ПНР на европейско ниво. Междувременно видяхме какви са атентатите в Париж, в Брюксел през 2016 година и едва тогава беше достигнато съгласие по ПНР. Това е само една част за по-ефикасни действия или поне за по-точно отчитане на това явление. Проблемът какво се състои? Държавите членки на Европейския съюз нямат същата представа за терористичната заплаха. Аз бях неодавна на една конференция, заедно с бивш външен министр на една източна европейска държава. Няма да го споменавам а, като име. И в изказването му беше посочено, че ние считаме, че нашата страна не е цел за терористите. За нас това не е приоритетен проблем. А, всъщност, а, той греши много. Това, че неговата държава не е била нападата от терористи и не означава нищо. Имаше доста примери. Тоест, това ни връща на въпроса, че нямаме еднаква представа за заплахата. Когато става дума за вземането на общи решения, това създава още по-големи трудности. Дали има обмен на информация? Да, има ежедневен обмен на информация между различните служби за лицата, които съставляват риск. Това се прави ежедневно. Разбира се, че ролята на Европол трябва да бъде подсилена, тъй като въпреки, че се полагат усилия, също имаме повече и организацията разполага с повече средства, е, трябва да сме по-оперативни, което за сега не е така. Европол, Евроюст само улесняват работата, но би трябвало да играят по-оперативна роля в бъдеща. Въпросът ви е политически по своя характер. Какво можем да направим заедно? Най-важното е да имаме обща представа за заплахата в рамките на координаторите на Европейския съюз за борба срещу тероризма. Трябва да се види какво можем да направим, за да имаме обща представа за риска и за заплахата от тероризъм. В някои случаи има програми, например в Германия и другаде на местно ниво, но тези програми така са формулирани, че се отнасят до определени области, например социалната. А ние бихме искали да има по-тясна връзка между всички на местно ниво, на най-различни нива, включително на религиозни общности, за да има референт за всяка една от тези общности, който да предлага информация, да води диалог, да може да улавя сигналите. Тези хора ще имат огромна отговорност. Да, те могат да предоставят информация, правят го от време на време, но не е систематично. Тоест, трябва да има една мрежа, която да позволява да се прави всичко а, това по по-систематичен начин. Защото е необходимо също да бъдат по-добре обучени за превенция на тероризъм, а, по какъв начин да работят с рискови лица, как да ги вкарат във верния път и прочее. И тук е необходимо да имаме един план, една истинска мобилизация, каквато не се наблюдава към момента. Относно средствата, социалните мрежи, да, водят се дискусии на равнище Европейска комисия с доставчиците на интернет, услуги. Но нещата не вървят особено добре. Беше разговарено с координаторите на европейско ниво, за да се обърне повече внимание за оперативното използване на страна на терористите на тези средства. Това е едно което се различава съществено от само използването на а, интернет а, а, платформите за а, пропаганда. Става дума за участие, за средства, които могат да се използват от терористите, а, което да им позволи да извършват атентати. Като пример, аз казах, че съществуването на тези средства е всъщност едно от основните условия, които позволяват тероризма да има такъв успех, тъй като им дава възможност бързо да установяват контакт по интернет и да избягват отговорност. Благодаря Колегата Дюпре говори за 60 хиляди радикализирани лица, което е два пъти колкото състава на Белгийската армия. Преди да дам думата на Джефри Ван Орден, искам да ви помоля да направите кратък анализ на тази астрономическа цифра. Може би трябва да се градира по някакъв начин. Арно Данжон току-що говори за новият атентат във Франция от преди десетина дни. Става дума за лице, извършител, който е имал досие С. Вие говорихте за радикализация в някои от затворите. Какво означава всичко това? Какво трябва да прави полицията, която трябва да следи такова лице, което се счита за заплаха? И какво може да се направи в средите, които радикализират тези лица? И ще използвам възможността, че съм се включила микрофона, за да ви поставя въпроса. През 2011 година един от извършителите пресече цяла Европа а, и най-сетне беше арестуван в Турция, въпреки че беше известен. Считаше, че той може би се оттегля от тази дейност. Това е само като провокативен въпрос. А сега давам думата на Джефри Ван Орден от Обединеното кралство. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бризар за това, което ни каза. Първо един коментар по въпроса за оценката на общите заплахи. Аз не мисля, че става дума за национално управление. Има достатъчно механизми, по силата на които можем да създадем обща оценка. Имаме група за борба с тероризма, имаме Европол, имаме Центъра за оценка на заплахите. И Нямаме кой знае какви проблеми с оценка на заплахата. Проблема възниква и тук трябва да направя политически коментар, когато вземем предвид политическото ляво и дясно. Например, ПНР, данните на пътниците, при тях нямаше проблем с националното управление. Проблема беше, че имаше различни виждания от различните политически групи трябва да направя такъв коментар. Няколко въпроса. Надълго и на широко говорихте за връщащите се джихадисти. Изглежда не успяваме да се справим с тези връщащи се бойци. Холандците, например, арестуват и подвеждат под отговорност всички връщащи се джиханисти. В Великобритания, например, има две лица, които са заподозряни за убийство Коти и Шафи Алшейх и не сме сигурни какво точно да правим с тях. Каквото и да се направи, нищо не е перфектно. Искам да попитам не може ли да има някакъв специален международен трибунал, който да се занимава с подобни проблеми? Освен това, когато подобни лица бъдат осъдени, трябва ли да има специална институция за тях? Имаме други примери в това отношение от други държави. Знаете обаче, че има проблеми в това отношение. Въпросът е много важен и би трябвало да се обмисли много сериозно. Кажете вие какво смятате. Втория ми въпрос. Следва ли да се притесняваме относно оръжията за масово поразяване и терористите? Трябва ли да се притесняваме относно факта, че може да има правителство, което да е в съюз с терористите и да ги подпомогне по някакъв начин. Много можем да се притесняваме за това как терористите използват превозни средства и се врязват в хора. Убитите като цяло не са чак толкова много, но когато говорим за оръжие за масово поразяване, нещата отиват наистина в съвсем друга посока. Какво смятате вие? Благодаря. Най-напред ще отговоря на председателя. Между 50 и 60 хиляди са решетите за евентуално радикализирани лица. Разбира се, всяка държава има своята дефиниция за това какво представлява радикализирано лице, което осложнява нещата, но но а, това са а, данни, които обединяват данните, постъпили от всички държави, за това, което според тях са радикализирани лица. Около 10 000 се счита, че са особено опасни. Относно следенето от страна службите, това е голяма дума, за която се крият различни практики – когато говорим за проследяване, означава да обръщаме внимание, повече внимание да се обръща на дадено лице, тъй като ако искаме истинско проследяване, това ще изисква много средства за финансирането на съответните служби. И когато говорим за това, за проследяване, имаме предвид от дистанция по телефона и прочие Анализ на заплахата ще играе роля, тъй като не е възможно физически да се следят всички съставляващи риск лица. Що се отнася до това колко са тези лица, които физически се следят, е трудно да се даде точен отговор, но службите за разузнаване използват най-различни методи за извършване на проследяване един франко-сирийски джихадист, който е пребивавал в Брюксел и който е, е основал религиозен център в Моленбек. Това е един случай, който изисква доста повече обяснение от страна на съответните органи, защото това лице е не е било задържано на националната територия. Дали сам се е върнал във Франция, дали е бил върнат от турските власти, не става ясно. Това е положението на този етап. Вие ме запитахте, господин Ван Орден, относно ПНР. Знаем, че има държава, няма да я споменавам, която се противопостави на ПНР и на обработката на данни. Това е по политически съображения. И разбира се, аз разбирам причините за блокирането. Да, това е страна, която не е засегната в такава степен от терористични атаки или по която не се вълнува особено тези въпроси. Така че има такива държави, които нямат същата воля като нас да постигаме напредък в тази област. И затова някои бавят топката за създаването на а, такива възможности за а, обмен на информация, свързана с джихадисти или други. Относно Международен трибунал, идеята е много добра. Вече има а, може да се разширят е, сега правомощията на съществуващият е, е, Международен наказателен съд. защото има вече такива случаи за лица, които са извършили военно престъпление в своите държави. Вместо да се връщат в националните съдилища, както има такива случаи в Сирия и Ирак. Но няма политически консенсус по този въпрос в рамките на съвета за сигурност на ООН, тъй като има държави, които се противопоставят. Това е очевидно и това се прави почти систематично, особено когато нещата опират до сиро-иракския конфликт. Относно оръжията за масово поразяване, има устойчивост на някои от тези оръжия в течение на, времето. Има споредични контакти между терористични организации и дружества или пък държави, които имат програми за оръжие за масово поразяване. Но за сега няма данни, че се е пристъпил към подобна авантюра. 11 септември знаем, че първоначалният план не е бил да се ударят двете кули в Нью-Йорк. Първоначалният план е бил да се нападнат а, много на брой атомни централи в САЩ. Но реакцията на Бин Ладен е била на хартия. Това изглежда добре, но нещата не са добре известни. Не знаем какви са отделните елементи. Как може да стане това? Дали с самолет на гражданската авиация? какъв ще бъде ефектът върху гражданското население. Т.е. имаше доста неизвестни а, части от уравнението. За това се е пристъпило към по-оперативни варианти, като нападението на а, двете коли в Нью-Йорк. Така че са правени опити, експериментирани са различни неща, например в Афганистан. Множина, мнозина са се опитали а, да обучат някои от бойците на място, но не са нанесени сериозни щети на гражданското а, население. тъй като става дума за експертни познания, които са прекалено сложни за дадена група, като тези, каквито са туристичните групи. Те се възползват от възможностите, те не се занимават с някакви много сложни организационни аспекти, те действат бързо, използват най- опростените и ефикасни възможности, за да нанесат своите удари терористичните групи могат евентуално да използват подобни оръжия, но за сега не е известно. Ще дам думата на Омика Холмайер е, и Хелга Стивенс, двата са докладчика, но преди да им дам думата, с това ще приключим списъка на изказвания, тъй като трябва да приключим в 14 в 16.30 и а, давам думата на Моника Холмайер първо, една от двемата са докладчика. Благодаря, благодаря ви, господин Ризар, най-сърдечно за тази възможност днес да водим този разговор с вас. Все още, може да си сложите слушалките, все още съм в е, уводните си думи. Благодаря ви много за този разговор. Е, сега последния въпрос, за който стана дума. Аз като докладчик, докладчик. е важно е, всъщност тук мненията на британското, френско, германското правителство се разминават по някои въпроси. Е, което не опростява нещата, напротив, но е, по е, въпроси като оръжията за масово поразяване или други, това са сериозни въпроси, по които трябва да имаме общо мнение и трябва да действаме превентивно. Е, именно да не допускаме е, да се здобиват отделни хора или групи с е, незаконно с определени химикали или биооръжия, т.е. да имаме системи за проследяване и превенция така че определени материали да не попаднат в ръцете на а, а, е, такива групи или да не могат да минават през граници или поне неконтролирано да минават, а, е, да излизат от нашите граници. Е, особено по темата за оръжията за масово поразяване трябва наистина така да бием камбаната тревожно. Второ, международни е, е, централи, специализирани в това отношение и връзката им с е, националните такива, неправителствени организации и други. Дълго, преди време водихме дискусия според която едните са добри, е, едните са е, лоши, полицаите и правоприлагащите са лошите. Някак си мислехме в категории черно-бели. Можем ли обаче, е, не е ли изключително важно да имаме пълно доверие един към друг, взаимно да се информираме полиция, полицейските власти да, да информират правоприлагащите съдебните и така нататък тук наистина се крие сериозен проблем и искам да чуя вашата преценка на е, този, е, вашата оценка по въпроса. Второ, е, националните централизирани, специализирани е, звена за борба с е, тероризма, е, както и регионалните, полицията и така нататък, всъщност много слабо участват и много слабо взаимосвързани са много важно е да се въвлече в е, тази е, дейност и регионалните е, звена, не само на национално равнище, защото много често на национално равнище не се виждат неща, които могат да се видят на регионално равнище. Е, така че аз е, бих искала да чуя и по този въпрос вашата оценка. Сега, достъпа до системата Сиена за, е, е доста ограничен, защото системата Сиена от една страна е, просто не е възможно в сегашното и състояние, в, този, в, този, в тази форма да е, има достъп до информация, е, която се съдържа в нея. Говорите за 60 или 50 хиляди които, или 10 хиляди, които са познати, които са действително опасни. Особено ме вълнува следното. Е, цялата така наречена екосистема, до каква степен успяваме да е, спазваме е, нашите права на човека, по начина по който ние ги разбираме, основните, основните най-базисните е, права, е, как успяваме е, да ги спазваме по отношение на хора, които идват при нас или живеят при нас като мисулмани, до каква степен им даваме възможност те да се идентифицират с техните, с тяхната ценност на система или пък, да, да кажем, ислямисти, будисти или каквито, е, каквито е, и да са те, е, как се е, съчетават именно тези два подхода, гарантиране на техните права и възможности да изразяват своята е, ценностна система и предотвратяване на терористична дейност. Е, е, в е, е, Германия, например, е, когато е, се задава въпроса кой, кое е лицето, при което се решават спорове, да кажем, между съпрузи в дадено семейство, е, над 50% в Германия отговарят при имама. Тоест, е, това са едни основни, основни ценности. Екосистемите на терористите могат да функционират само когато те имат колебания и съмнения относно ценностите. Когато тези ценности, тези ценности системи са ясни, ясни и ясно разграничени, тогава борбата с тероризма ще е по-лесна. Много въпроси бяха поставени. Да, за отговор. Ще започна с най-лесния въпрос. Относно достъпа на терористите до химически, атомни и други продукти. Това, което ме притеснява е достъпа до прекурсори на взривни вещества. Имаме законодателство в Европейския съюз по този въпрос. Когато някой закупи даден продукт, който е прекурсор за експлозиви, да бъде регистрирано името му, да бъдат сети всякакви данни за него. Това законодателство е в реалния свят, но всъщност терористите имат достъп до виртуалния свят и там няма а, такъв а, а, регистър по интернет не съществува. Те могат да се закупят прекурсори там. Така че в Европейския съюз може да се подобрят нещата в законодателно отношение, да се отчитат реалностите. Подходът често се състои в това законодателя да следва собствена логика, но понякога тази логика е откъсната от реалността. Климата за доверие, за който говорихте, на местно ниво, между полицейските сили и прочее, става дума за ново явление тук. И а, държавите трябва да осъзнаят, че не става дума за полицейски проблем, става дума за идеи. А, така че не можем да виним полицията. Ако има някакви съмнения за това, че дадено лице участва в терористична група и прочие, може да бъде задържано временно, но сега тук говорим за едно явление, което много по-трудно се улавя. Необходимо е, разбира се, да има координация, необходимо е да има партньорство между отделните служби и нези, които работят по место най-вече, за, да могат да установят дали дадено лице е подложено радикализация или не, но не става дума само за полицейски сили. Относно звената за борба срещу тероризма, във Франция имаме система, която е вход на създаване, която ще доведе до по-добра координация, до сливане на различни антитерористични звена. Това се обмисля на европейско ниво, тъй като риска е трансграничен по своята същност, не познава граници. И на последния въпрос а, ние сме изправени пред едно явление, което е маргинално. повечето от мусулманите в нашата, нашите страни спазват изцяло нашата система от ценности, нашите демократични ценности. Така че ние говорим а, за един маргинален а, проблем, но има някои религиозни, идеологически вярвания, които нямат нищо общо с това, което изповяда мнозинството и нямат нищо общо с демократичните ценности, защото става дума за хора, които действат по политически и идеологически мотиви. И именно така трябва да гледаме на този проблем, като същевременно как да кажа, да държим сметка за опазване на целостта на нашите демократични и републикански ценности. Благодаря. Давам думата на Хелга Стивенс, която е съдокладчик, без да следваме някакъв ерахичен ред. Благодаря. Благодаря ви за това, че сте тук, господин Брисар. Искам да кажа, че напълно заставам зад вас. Вие водите борба срещу тероризма. Сега е 2018 година и борбата не е приключила. Точно обратното. Имаме много предизвикателства и едно от тях е да гарантираме защитата на външните ни граници. Това е нещо от съществено значение, защото знаем, че много от онези, които извършиха нападението в Париж, например, дойдоха от Сирия. Две трети от терористите в последните години са дошли с беженския поток през Гърция. Затова, от гледна точка на вашия опит, господин Брисар, бихте ли казали какво ние можем да направим, как ние можем да подобрим недостатъчно добрата защита на външните ни граници, тъй като знаете, че пишем доклад. Имате думата, господин Бризар, за отговор. Благодаря за тези интересни въпроси. Центъра за анализ на тероризма, който председателствам, а, а, предоставя информация за това как терористите от 13 ноември са влезли в Европа, използвайки миграционния маршрут през Балканите, Сърбия, Македония, Унгария накрая, за да стигнат в последствие до Австрия и Германия. Това е изключително важен въпрос. Вие подчертахте, че Европа е постигнала напредък, е, има промяна е, в Шенгенския е, кодекс, но трябва да се отиде и по-далеч, като се отчита практиката на терористите, която се адаптира към този системен на контрол по миграционните маршрути и това води до промяна до пътищата, които използвате, за да имат достъп. Има лица, които са от терористични групи, които са използвали фалшиви турски паспорти и благодарение на тях достигат до територията на Европейския съюз през България предимно. Това е път, който се използва от известно време от терористичните групи, за да могат техните членове, които са получили указания да извършат удари в Европа, да достигнат до територията на Европа. Не мога да дам конкретни примери, но това е нещо, което се наблюдава напоследък. Искам да се върна към това по какъв начин терористите използват миграционните маршрути. Това не е глобална стратегия, която да е преднамерено възприета от тях за създаването на тяхна държава, халифат, с граници, с население. И тогава те искаха да отправят посланието, когато започна кризата, да кажат на сирийците и на иракците, не, не тръгвайте, не допускайте страната си. Но това, което стана, е, че те сега промениха начина на действия при извършването на атентати. Преди те се опитваха да се върнат на европейска територия, да използват лица, които само са били няколко седмици а, в Сирия или Ирак, на място, където са получили обучение, а, но са с европейски паспорт. А, тези лица обаче не са били достатъчно обучени за да извършат атентати в Европа. И това е довело до доста провалени опити за терористични актове. През 2015 година държавите от Балканите през юни 2015 година решиха да отворят своите граници и тогава двама от извършителите на атентати са използвали подобни групи мигранти, за да пресекат границите. Възползвали са се от тази възможност през лятото на 2015 година, за да навлязат на съответната територия но това не е преднамерена политическа стратегия от страна на Ислямска държава. Тяхното послание по-скоро е, е да, да останат на територията на халифата, да не напускат тази територия. Благодаря ви за тези пояснения. 2015 година. Вие ни дадохте някои примери до тогава има, от тогава насам има подобрение. Преди да дам думата на последният ще закъснея малко с времето. Не зная дали имате билет за влака да се връщате в Франция, но надявам се да може да останете още малко. Благодаря. Ще говоря на испански. Благодаря. Вашата реч беше изключително интересна и аз също бих искала да ви похваля за информацията, която ни предоставихте. Когато погледнем различните модели на финансиране, от тези модели, които стоят зад проведените нападения, можем да заключим, че за щастие терористите, слава Богу, нямат възможността да произвеждат сериозни оръжия, оръжия за масово поразяване или сериозни експлозиви. Вие обаче изтъкнахте, че има някои сериозни недостатъци. Например, не можем да проследим част от средствата, които се набират в радикализираните общности. Ако погледнем положението с Франция, но и не само, можем да заключим, че положението не е розово. Всъщност ние можем много да се получим от Франция. Може да ни помогнете за това да разберем как да се намесваме, как да пресичаме тези потоци, тъй като става дума за много конкретни екосистеми, които са създадени по подразбиране, така че да не бъдат лесно разкривани. Много можем да се получим от вас. Когато сте работили е, с различни общности във Франция, ставали ли сте свидетел на е, така наречените микроизнудвания в рамките на конкретните групи? Имам предвид е, да има, например, извиване на ръце в рамките на една конкретна малка общност. Виждаме как има много общности, в които може да се прокара и ясна граница между радикализираните и фанатиците и останалите. Освен това, има различни степени на радикализация и фанатизъм, различни нюанси. Има радикални движения, които не е задължително да прибягнат към действия и обратното. Благодаря ви за въпросите. Има доста случаи на радикализирани лица, които предприемат насилствени действия, така че няма определена типология на личността, която се занимава с подобни действия. Някои от лицата, извършващи терористични актове, са лица, които имат а, извършени престъпления, но не са единствено те. Последните атентати показват, че някои получават логистична подкрепа от организираната дребна престъпност. Що се отнася до изнудването или микроизнудването, аз не съм запознат с подобни случаи на територията на Белгия или Франция или на други европейски страни. Относно микрофинансирането, виждаме, че не са необходими много средства, за да се организират или да се подготвят, за да извършат теористичен атак, тъй като използват подръчни средства, но не съм наблюдавал случаи за микроизнудване. Благодаря, госпожа Гринберг, като последен оратор. Ще говоря на шведски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Брисар. Е, бих искала да взема повод от казаното от Хелга Стивенс. Тя спомена, че много по-засилени бяха беженските потоци през 2015 и 2016 година. Знаем, че в рамките на тези потоци имаше и терористи. Затова един свързан с предходния въпрос. Вие споменахте граничния контрол. От 12 май обаче нямаме възможност да запазим граничния контрол. В случай, че не се промени е, шенгенското законодателство, казвам. Значи има риск е, да влязат още много мигранти. Разгледали ли сте какво може да се направи, за да си запазим граничния контрол? На следващо място говорите за нови предизвикателства. Аз бих казала нови заплахи. За мен има заплахи, например, когато идват е, много хора, които подават молба за закрила, но нямат право на нещо подобно. И когато получат отказ, те продължават да живеят незаконно. Например, при атентата на пазара в Берлин ставаше дума за човек, който е, е бил отхвърлен като бежанец, Същото въжи и за Турко в е, Финландия и на други места. Това са хора, чието молби са били отхвърлени, те стават радикализирани. Какво смятате вие по този въпрос? Благодаря. И работите ли по него? Euh, Относно въпросите, които поставихте, всяка държава има своя собствена политика по отношение на тези лица. За много европейски а, държави а, има успешни случаи на получаване на обежище. Има контрол, наблюдение. Някои от тези лица обаче биха могли да бъдат свързани с кримали... криминални действия или терористични действия. Всяка държава обаче има собствена политика не става дума за обща политика в това отношение. Терористите, всъщност, както вече казах, е, успешно се възползват е, от някои слабости в е, контрола по границите и този маршрут за мигрантите, който беше отворен в средата на 2015 година, което даде възможност на някои бойци, които въпреки, че бяха в полезрението на службите, можаха да влязат обратно на територията на Европейския съюз с фалшиви документи. Това показва, че има слабости в нашата система за сигурност, което позволява наша територия да проникнат подобни лица, както видяхме в случаите с Париж и Брюксел. Благодаря ви. Благодаря за въпросите и точните отговори, които дадохте, както и за представянето на доклада. Благодаря за яснотата и последователността, с която вие представихте вашите констатации. Благодаря ви от името на комисията и ви желая приятен път. До скоро! Euh, de changement. Ah, Mes chers collègues, euh, И така, скъпи колеги, моля, заемете отново местата си. Сега да минем към втората точка, обмен на мисли, на мнение с Рафаел Малини, който е федерален магистрат в Белгия и се занимава конкретно с а, е, е, борбата с финансиране на тероризма и а, е, мерките, които Европейския съюз взема в а, това отношение според а, препоръките на ГАФИ, а, групата за финансови а, действия и разбира се след решението на а, Света на сигурност на ОНЕ, в е, първото изказване е така бе очертана рамката, контурите на проблема. Сега вече да влизаме в дълбочина, е, вече в съдебния аспект на нещата, разследване, наказателни наказателно-процесуално е, ните аспекти, е, наказателно преследване е, на престъпления като изпиране на, на средства, обезпечаване на мерките, които се предприемат, именно обезпечаване на, на активи, план за действие на, на комисията от 2016 и е, ударението, което поставя върху превенцията и е, идентифициране на, на е, лица, които финансират терористични действия, организации, различните финансови потоци и възможността за сътрудничество, което да улеснява борбата с тероризма, общата дефиниция на изпиране на пари и какви въобще са пречките пред съдебните власти в това отношение. Моля, споделете вашия опит като магистрат е, е много важен е, това, което ще ни кажете, е много важно за нашата комисия, особено е, предвид е, нашите съдокладчици и специалната комисия. Ако нямате, не възразявате, около 20 на минути ще ви дадем и след което ще имаме въпроси и отговори директно по, метода пинг-понг. благодаря, госпожо председател. Аз бих ви е, предложил, е, понеже ми предлагате 20 минути, е, ще се опитам накратко да направя един анализ на е, с терена, на условията, при които е, се реш, е, решават тези въпроси е, ще направя кратък преглед на е, въпроса. Е, Опитваме се да е, използваме максимално съществуващите разпоредби в Белгия, е, но разбира се, общите, е, повечето от мерки са европейски. Е, сега, е, какви са ограниченията на сегашната нормативна система? Е, това е очевидно и ще го иллюстрирам с два примера. Е, след това ще се спра върху финансиране на терористичните организации, но не само това, но и е, финансиране на е, чужестранните бойци, е, така наречените ФТФ и е, съдебното и полицейско сътрудничество в е, Европейския съюз, е, е, изключително е, полезната роля, която той играе и е, е, каква е ролята на държавите членки, е, особено по случая в франко-белгийското досие. Е, и сега борбата с тероризма има трансвенсален, трансвенсален характер. Тук не става дума за чисто финансиране на тероризма, по-скоро други много по-важни аспекти на, на финансирането. Е, е, ще се е, трябва да кажа, че борбата срещу е, с финансирането тероризма е, започна и преди 11 2011, но особено се засили след това, когато президента Буш призова да започне на един джихад срещу финансирането. И да се е, води борба с а, е, е, източни, да се проследят източните на, на финансиране и да се е, прибегне до е, обезпечаване, замразяване на авуари. Е, не мога да. Е, Е, мисля, че е, в известен смисъл нашата представа е погрешна. Е, смята се, че терористите разполагат с огромни средства, за да осъществяват своите терористични актове и че е, е, използват класическите е, банков, класическия банков път за е, придобиване и е, препращане на своите средства. Е, всъщност е, е, техните средства, стойността на техната дейност понякога на техните актове почти е минимална. Защо? Е, тук се натъкваме на една е, асиметрия между е, средствата, които използват за атентати терористите и щетите, които те причиняват на държавите жертви на атентат. Например, атентата от 11 септември а, неговите автори са инвестирали около 200, а, между 200 и 500 хиляди долара, докато щетите за САЩ са над а, няколко, а, над 1 билион долара. А, принципа, според който е, терористични организации е, не се финансират. Целта им не е да финансират чисто един атентат, а по-скоро да е, е, плащат заплати на членовете на организацията, да използват пропагандни средства, да разпространяват пропаганда за тяхната организация. Например, в Белгия имахме информация за това, че ПКК, е, сепаратистската организация, е, кюрската организация, използва 80% от своя ресурс за разпространяване разпространение на пропаганда. Ето защо е, е, средствата им е, е, са основно за... Там отиват основно средства на терористични организации. Колкото до е, ограниченията на сегашната правна рамка, трябва да припомня през юли една статия от Питър Нойман от юли 2017 година, според нея, тя се отнася до финансиране на тероризма, е, според, е, където, където се е, казва, че трябва да следваме принципа не следвайте, следвайте парите. Според него 2015 година Ислямска държава има около 60 милиарда долара, бюджет от близо 60 милиарда долара. Не, 1,7 милиарда долара и в 2015 сумата, която е била замразена, цялата сума от терористични организации е, била по-малко от 60 милиона долара. Е, това е, е резултат от е, действията по линия борбата с финансиране на, на тероризма. Според същия автор да се е, спре финансирането на тероризма чрез наблюдаване на системата на финансиране, тя не е, по-скоро е, не ползва тях традиционната банкова система Например, някои е, държави е, е отказват да е, е, прехвърлят е, средства към държави, е, които според тях са проблемни, като Сомалия, например, където 40% от населението е, съществуването им зависи от е, преводи, парични преводи от чужбина. Колкото до е, ресурсите, ресурсите, източници на финансиране на Ислямска държава, както казах, е, това не става чрез банкови е, сметки, чрез банк, системата от банки, а чрез конфискация на имущество на местни граждани и други средства е, в началото на Сочи за Шули Ислямска държава е, беше някаква псевдодържава. Е, тя и сега е, е такава. Е, но е, междувременно е, бюрократичните разходи значително е, са нараснали. Е, е, и това са средства, които някакси обягват от погледа на съдебните органи в Европейския съюз, просто защото по този начин трудно можем да обхванем това, което се случва в, в тази сфера в, Ислам, в Сирия и Ирак тези усилия се спъват и в други е, е, проблеми, е, военните действия, международно участие. Е, е, в, е, цитирам отново е, статията на Питър Нойман, той дава пример, например, с една, американски бомбардировки през на 16 година, които са разрушили склад, в който се съхраняват десетки милиони долари в кеш, задържани от ислямска държава разбира се, е, това е, е нищо сравнено с 6 милиона долара замразени, е, конфискувани от Ислямска държава. Бюджета който е посветен на тези туристически действия, е изключително скромен Същия този автор е, е, е разследвал 40 терористични е, групи, които са извършили атентати на европейски територия между 1994 и 1913 година техните източници на финансиране са предимно лични. Това са предимно, както казах, лични, собствени средства, С други думи, авторите на атентатите действат чрез самофинансиране. И по този начин това много, до голяма степен затруднява усилията ни да стигнем до източниците на финансирането. Те ни сега, е, какви са е, бюджетите? Например, най-големия е бил за атентата в Париж, атентатите в Париж от 13 ноември 15 година, е, който е бил от порядъка на 82 хиляди, 82 хиляди евро тази сума е значително по-малка сравнение с други, като например атентата в Ница от 14 юли 16 година която е причинила смъртта на 86 души. Там бюджет е значително по-малък или в Берлин от декември 16 година отново извършена по подобен начин с камион се в коледен базар, причинил 12, 12 жертви. Тук отново бюджет е изключително скромен, нулев, може да се каже. В Белгия атентата в Шер, е, Шарлеруа от 6 август 16 година е, е, там средствата са предоставени от някакъв приятел. В Брюксел от 20 юни 2017 отново е извършен с, за някаква незначителна сума. Разследването посочи, че няколко стотин евро е струвал е, които са били е, похарчени за един куфър, е, газова бутилка и няколко други дребни неща. Тоест, това иде да покаже, че при борбата с, с финансирането това значително затруднява нашите усилия. Е, много по- е, трудно става предотвратяването на, на е, атентати по тази линия. Ще иллюстрирам думите си с два примера. Според в е, е, случаи, в които е, така имал, сме имали успех при проследяване на тероризма. Например, е, в Брюксел е, от 20 марта 13 година, там схемата е относително проста. Е, е, е, там задейства международната мрежа, френските е, органи сигнализират белгийските за белгийски граждани, който и това ги кара да проверят багажа му. Там намират една сума над 1 милион евро, един, над да. А, той не е успял да докаже происхода на тези средства. Оттам вече е, се прави връзката. Сега всички е, е, такива финансови нарушения, които е, чрез които се финансират е, терористични действия, не могат да бъдат е, открити. Тук вече директивата за борба с, с изпиране на пари ни дава известни възможности. Например, да, тя ни даде възможност да, да конфискуваме една сума от 1 милион долара, която е била предназначена за за е, е, финансиране на е, терористична организация в, отново тук са, използвани две клаузи от тази директива, две разпоредби, които са дали възможност да се действа ефективно. Отново в Белгия две лица е, е, е, се занимават с набиране средства за финансиране на ПКК. Събрали са близо 300 хиляди евро. Нашите органи успяха да разкрият тази, това ядро в е, наказателния кодекс на, на Белгия е, предвижда съответните е, действия в това отношение и те, този член бе приложен именно по отношение на е, тази е, група. Е, оказа се, че в случая с е, е, ПКК, е, средства, които се, до които достигнахме, е, са набирани за финансиране на организацията и ако съда реши, че ПКК не е терористична организация, ще ще се опитаме да докажем, че е, тези лица трябва във всички случаи да докажат происхода на тези парите си и че е, в най-добрия случай става дума за изпиране на пари. Тук е, отново е, това е пример за използване на е, законови разпоредби, които ни дават възможност да и ни развързват ръцете в борбата с изпиране на пари и тероризъм. сега по отношение на, външни, на чуждите бойци. Е, съвсем накратко ще кажа, че е, редица е, европейски граждани се заминават за Ирак и Сирия, за да се борят на, бият на страната на исламска държава те са, са в е, техното е, пътя и престой им е, е финансиран предимно от тях самите или чрез социалните мрежи набират е, средства. Е, много често такива лица са без, е, безработни и е, в. Е, в момента, в който им спрат е, помощните за бър, безработни, е, е, те се обръщат в социалните мрежи и е, тези суми започват да се набират и е, е, изпращат на техните сметки. Сега целта на директивата за борба с запазване на финансови интереси на Съюза предвижда мерки за максимално бързо действие е, Ислямска държава е, е, също обещатява тези бойци и тук може да се приложи ембарго за така ограничаване ресурса на Ислямска държава, но тези е, бойци е, често от е, Сирия, например, се обръщат към свои близки е, роднини или е, чрез социалните мрежи за е, помощи и преводи на, по техните банкови сметки. Е, когато е, получим информация за такъв, е, такова явление, е, а именно е, е, имаме съответните инструменти, е, задейства се сътрудничество между е, Европол и държавите членки. Това дава възможност да се проследи финансирането на тероризма. Когато пари от Белгия стигнат до белгийски бойци в Сирия или другаде, или такива от други европейски страни, в повечето случаи и се използва Western Union за преводи. Средствата се пращат от а, белгийска територия чрез а, колектор на тези фондове с база в Турция или другаде и оттам вече се препраща до е, последния, е, до получателя, който е, е обикновено чужестранен боец. Е, лицето в Белгия, е, е до, е, с лицето в Белгия се свързва някой от ФТФ е, и нашият представител на ФТФ е, в Сирия ни е, казва е, в кой момент е, са изпратени средствата и е, е, кога са достигнали е, до адресата. Обикновено е, това са средства, които се изпращат е, чрез Сирия и Ирак. Е, ислямска държава е, очевидно е, взема комисионна за прехвърлянето на тези средства и те се използват за финансиране на терористични действия на Ислямска държава сега тези организации, които осъществяват трансферите, те лесно могат да бъдат идентифицирани и проследени. Е, е, обикновено, когато се прехвърлят е, големи суми без особено основание от лица от различни държави членки, обикновено има една банка, един колектор, който набира тези, събира тези средства от страни в или извън Европейски съюз, като Камерун или други държави. Тоест не става дума само за европейски такива Имаме такъв списък на такива е, е, колектори на средства и е, сме разпратили до тях съответно искане да идентифицират, да дадат самоличността на от кого и към кого е, е, проистичат и се препращат е, съответните е, средства. Анализа, направен от е, нашата заноза финансова е, на, е, на разследване, е, за е, е в, всъщност е, е, прокуратурата е, постанови да се разкрие идентичността на тези лица и всяко от тях вече има досие там, където има проблеми или подозрения за участие в финансиране Колкото наказанието от а, е, е, има една присъда е, в 2016 година в Белгия срещу а, боец, който е прехвърлил 2000 евро. Разследването показало, че тази сума е посл... използвана за закупуване на оръжие и е, този, това лице получава 12 е, е, месеца без е, възможност за помилване. Е, други е, решения, в, например в е, Париж, е, прокуратурата е, е присъдила отново 12 месец, 12 години, извинете, 12 години. Е, в Обединеното кралство а, също а, едно а, лице е получило 12, а, месеца и 3, 12 години и 3 месеца за а, това, че е получило една сума от А, няколко десетки хиляди е, долара. Е, разбира се, съдебното и полицейско сътрудничество е, са така са оказали успешни в е, решаване на е, тези проблеми. Е, Помолихме или предадахме на Western Union един списък на е, колектори, колкото до е, е, съдебния аспект. Евроюст изигра своята роля като е, контролира разпределението на задачите между отделните държави членки и проследява до каква степен е, те са изпълнили задачите си. Всяка е, държава е, би трябвало да проследи е, движението е, на средства чрез нейни собствени граждани, предаването на информация между отделни държави членки и аз направих съответния анализ и установих, че е, в един конкретен случай е, са изпращани средства от Белгия. Аз там е, е, е, съдебните власти се позваха на член 7 от светния е, закон в борбата с, с финансиране на терористи, които се самофинансират тук а, е, е, усилията ни бяха относително добри, а, е, успешни. В случая Лафарш е, аз лично доста добре се занимах с това досие много често научавах от френската преса елементи от разследването. Тоест, това досие е, до голяма степен е публично. Лафарш е, е, е, е един е, международен предприятие е, собственик на циментови заводи с, в е, много страни е, започва дейността си е, в. Е, е подозират го е, в заподозряне в финансиране на терористични организации, като е, изплаща, като плаща средства на, на лица, е, които е, блокират пътища и подпомагат терористите. Uh как се стигне до това? Една е, жалба бе подадена от е, е, сирийски е, фабрика, сирийски завод е, срещу Лафарш и е, това ни е, даде възможност да проследим е, случилото се на е, е, сирийско-иракската граница. Е, в сирийско-иракската зона. Това досие на е, Лафарш е предимно френско. Е, това някога беше наше предприятие с централа в Париж. Така че този въпрос не, не ни занимаваше особено една всъщност е, е, възоснова на решението на е, европейското следствие ние проявихме интерес, тъй като ако става дума за белгийски акционер, ако белгийските акционери могат да кажат тази този предприемач е, е, всъщност е, помага и финансира чрез дейността си ДЕШ. Имаме, и така че бързо решихме да приключим бързо разследването в, по този случай е, тази система на съвместно разследване, двустранно, както в случая френско-белгийски, е, е много полезна, тъй като е, една част от френската е, процедура автоматично подхранва белгийската и обратно, така че това е един много ползотворен е, начин на е, взаимодействие и сътрудничество между две държави и техните служби. По този начин може много по-бързо и по-лесно да се е, стига до е, съдебни решения, изпълнение на е, молби за съдебно сътрудничество. Мисля, че в широкия смисъл на думата подхода при борба с финансирането до голяма степен се улеснява от такова сътрудничество. Особено когато има списък на лицата и техния антураж, тези, които са финансирани, в е, е, подхода на ФТФ пък ни дава възможност, ни даде възможност е, е да прихванем е, средства между 15 и 17 година, които бяха е, е, припратени от съответния колектор и е, такъв подход е много важен. Е, е, защото е, вече имаме е, списък на тези лица. Ако те в даден момент се върнат в Белгия, ще можем да, да прехванем, да, да тази, това разследване, това финансово разследване дава възможност да прихванем фалшиви документи кои са полезните законодателни инструменти, с които разполагаме. Това, с което разполагаме е полезно, както иллюстрирах, но не особено в случаите, когато е необходима превенция например, е, да се установят на време връзките между е, звеното, което ще осъществи атентата и терористична организация, която е, го вдъхновява. Системата, с която разполагаме, действа относително добре. Разбира се, има много неща за коригиране, но мога да кажа определено, че за момента да е задоволителна. Благодаря ви много, господин Маланини, за тази толкова наситена презентация. Тя съдържаше много конкретни примери, отразяващи фактите. Също бяха представени и някои съдебни примери. Вие дадохте примери за добро функциониране на механизма за съдебно сътрудничество при разкриване на случаи на финансиране, като се използват тези лица, които набират средства. Давам думата на Ана Гомеш Имам молба към вас, колеги, да бъдете максимално кратки при поставянето на въпроси, за да може да отговори а, господин Маланини. Господин а, Маланини, а, когато говорите за организации като Western Union, имате ли сътрудничество с тях, за да може да установите нарушители Можете ли да ни кажете нещо за връзката с организираната престъпност? Знаем, че е, те са тясно свързани с терористичните организации по отношение на финансирането. А, трафика а, на оръжия, на наркотици, на хора относно финансирането на пропагандата, която води до насилствени действия. В Белгия бяха предприяти няколко мерки. Можете ли да ни кажете нещо по отношение на това, какво се прави на съдебно равнище? По първият ви въпрос най-напред. Връзката между терористите от Белгия е, и организираната престъпност, според мен не съществува. Искам да обясня какво имам предвид. Единствената връзка, която виждам е, между терористите, клиентите ми и общата престъпност, това е, са обикновено древни престъпници, които имат дребни присъди, понякога те са свързани с използване на оръжие, имат съдебно досие. Терористите използват обичайните канали за получаване на фалшиви документи. Те са известни. Що се отнася до връзката между туристи и организираната престъпност, тази връзка не е толкова видима връзката между терористите и контактите им в криминалните среди, благодарение на престъпната им дейност в миналото, е нещо, което действително съществува. Обикновените престъпници, когато а, бъде идентифициран а, даден а, терорист, Понякога се установява, че той участва в а, а, такава дейност, а, просто поради приятелски а, чувства към останалите относно разпространението на религиозна пропаганда. В Белгия се извършва много внимателно наблюдение върху организации, които се предполага, че са замесени в религиозна пропаганда. Освен това, в мусулманските среди е обичайно да се правят дарения, стига тези дарения да не бъдат отклонявани за терористични но финансиране. За това се извършва наблюдение. Имаме министерство, което е специализирано в социалната сфера в Белгия. Те извършват проверка по административен наред, контролират се също банковите сметки, откъде се попълват те с средства. Дали някой участва в религиозни дейности. Разузнавателните ни служби са тези, които трябва да ни информират по всички тези въпроси, които иначе не са чак толкова общо достъпни. Относно Western Union, да, те ни съдействат. Винаги, когато се обръщаме към тях, ние получаваме много бърза реакция от тяхна страна. Това е американска предприятие и за това до четвърт час можем да получим отговор от тяхна страна на наше запитване. Давам думата на Хелга Стивенс, една от двете ни са докладчици. Hartelijk bedankt. Dank u wel, voorzitter. Beste е, collega's. Благодаря. Уважаеми колеги, аз съм една от докладчиците и трябва да кажа, че е наше задължение да се здобием с солидни, солидни факти, които да са с допълнителна полза. Има ли връзка между е, финансирането и тероризма. Има ли нещо, което изпускаме от поглед? Как можем да гарантираме, например, че по отношение на продажбата на предмети с културна стойност няма да се стигне до използването на средствата за финансиране на терористична дейност. Същото искам да кажа и за криптовалутите, например. Как да направим така, че да не пренебрегнем и тези въпроси? Връзката между черния пазар и в частност пазара на предмети на изкуството. Разполагаме, за съжаление, с много малка информация относно трафика на културни ценности. Знаем, че такъв трафик съществува. Лично аз съм отговорил на запитване от Испания преди известно време за лице, което има досие за трафик на културни ценности. Ние дадохме бърз отговор на запитването. Значи че в Белгия има такива случаи, но аз съм си в ам, моят кабинет. Единственото ми средство, с което разполагаме е компютъра ми. Разбира се, можем да поставяме въпроса пред различните служби, но в Белгия не сме констатирали е, подобна проблематика. Знае, че съществува такъв проблем на европейско ниво, тъй като сме отговаряли на такива запитвания от колегите ни от Испания. Относно криптовалутата, това е следващото предизвикателство, свързано с финансиране, финансирането на тероризма. Трябва да призная, че към момента не съм съвсем наясно как да подходим към тази сложна тематика, тъй като има доста външни фактори на ниво Европейския съюз. трябва да видим какво можем да направим, какво не е възможно да се направи относно достъпа до данни, които са базирани в чужбира. Предполагам, че господин Бризар е говорил накратко по този въпрос. Ако бъде установено, че има нещо, може да се направи в е, борбата срещу тероризма, това е съдебните органи да имат е, достъп до бази данни, които се намират в трети държави от другата страна океана, предимно в Съединените щати, тъй като те имат такъв достъп. Аз в голяма степен завися от добрата воля на американските власти. Това е нещо като подарък, едва ли не, за лице, за което се подозира, че е извършвало ам, ам, нападения. А, и аз успях да науча нещо повече благодарение на достъпа, който ми беше даден от американска страна до Фейсбук акаунта на това лице. Защо на европейско ниво не можем да получаваме подобна информация? Мисля, че това е доста сложна проблематика, но това е също и въпрос, по който като представител на съдебните органи бих искал да се постигне напредък, т.е. за тази бази данни, достъпа до тях. Благодаря ви много. Благодаря за ясните изказвания, за реализма, за отговора на въпросите, поставени от колегите. Благодаря ви много, господин Маланини. Благодаря ви за това, че ни представихте нещата. Вие хвърлихте нещо като бутилка в морето, подвигайки въпроса за достъпа до информация. Нашите са а, могат да разгледат този въпрос, защото това са също въпроси, свързани с мандата на нашата парламентарна комисия. Вие не а, говорихте за юриспруденцията. Тук също може да има по-високи изисквания. Благодаря ви отново. Вие бяхте много изчерпателен. Казаното от вас ни даде възможност да, да намерим отговор на всички поставени въпроси. А също и получихме по-ясна представа за механизма за добро съдебно сътрудничество, също и по отношение на приоритетите на държавите членки в борбата срещу тероризма. Има някои въпроси, които все още остават открити. Благодаря ви, господин Маланини, за вашето съдействие. Ще продължим да сме в контакт. Благодаря ви много. Euh, Уважаеми колеги, е, предлагам да преминем е, към третата част е, на работата ни днес след обед и да приветствам с добре дошъл и с огромно удоволствие комисаря Пьер Московиси за размяна на мнения по различните законодателни предложения, които са в неговия ресор и които са в центъра на нашата комисия, която се занимава с въпросите на борба срещу финансирането на тероризма. Това е важен въпрос, на който се спря господин Рафаел Маланини. Той ни представи опита на Белгия, както и някои случаи от останалата част на Европа за инструменти, които добре функционират към момента. И така с московиси ще говорим за паричните средства, които влизат в Европейския съюз, както и за вноса на културни ценности, също верижните ДДС измами, които създават проблема и които са интересен въпрос, които са в мандата на нашата специална комисия за борба срещу тероризма и, скъпи Пьер, надявам се, че ще може да представите по какъв начин промените в системата на ДДС в Европейския съюз ще допринесат за преодоляване на тези практики за измами с ДДС, тъй като тези измами са много масови, масови и се счита, че около 50 милиарда евро са загубите. това са стари... това е, са измами, които траят вече десетилетия. Те са отдавна. През 2022 година трябва да влезат новите норми. Вие сте се обърнали към държавите, към нашата институция да проявим нужната висока амбиция, за да можем да допълним на този аспект на вътрешния пазар. Нашата комисия е наясно, че инструментите на Европейския съюз за борба срещу тероризма попадат в ресора на много от комисарите и усилията за изкореняване на това е явление, което засяга и нашата родина, изисква много по-координирани действия, за да можем да постигнем напредък и да гарантираме в по-голяма степен сигурността. Господин комисар, давам ви думата за 15-20 минути и с ваше позволение ще ви помоля да отговорите по метода пинг-понг на поставените въпроси. Имате думата. Благодаря, госпожо Гризбек, уважаеми депутати. Аз не съм комисар, който отговаря на първо място за борбата срещу тероризма, но действително в моя ресор а, а, има въпроси, свързани с финансирането на тероризма, така че аз приех а, поканата да отговоря на вашите въпроси, разбира се, в рамките на моите компетентности. И първоначално искам да споделя нещо анекдотично. В Барселона беше арестуван испански гражданин по подозрение, че участва в международен трафик на антични ценности които са били откраднати от е, Либия и са използвани от е, терористични организации, Ислямска държава, или нали, Даеш, както наричаме, и че този трафик е, е имал за цел финансирането на ислямския тероризъм. Това е новина, която е съвсем нова и която ни напомня колко важна е нашата битка, за да се пресече финансирането на тероризма. Тези ресурси са многобройни, ги познаваме добре. Това е трафик на антични ценности, трафик на наркотици, организираната престъпност. Понякога се разделят двете неща, но има и доказателства за връзките между двете. Също данъчните измами и укриването на данъци. Всичко това създават възможности за финансирането на терористите е, и за това пресичането на тези източници на финансиране ще бъде сериозен удар срещу тях и възможността им да оперират на територията на Европейския съюз. Комисията ви участва цяло в тази битка. През февруари 2016 година ние представихме по искане на френските власти план за действие за подсилване на борбата срещу финансирането на тероризма и един от нейните стълбове е намаляването на източниците на финансиране на, на терористичната дейност. Като комисар който отговаря за данъч, по данъчните въпроси и митническите въпроси. Аз направих предложение за засилване на митническия контрол. Ще дам подробности за това след малко, както и за предприемането на мерки за по-ефикасна борба срещу данъчните измами. Що се отнася до митническия контрол, комисията направи две предложения на парламента и на съвета относно контрола на културните ценности и е, трафика на антични ценности на европейския пазар, които са резултат е, от е, разграбването на наследството, културното наследство за финансирането на тероризма. Освен това, контрола за внос на културни ценности. Ние всички бяхме шокирани от разрушаването, от разграбването на археологични обекти, които са безценни, които имат символична стойност, които са достояние на цялото човечество. И тези ценности след това се продават на европейския пазар, средствата се използват за финансиране на турист, както вече казах. Министъра на вътрешните работи на Испания установи, че има такъв канал за по които пристигат културни ценности от Либия, например мозайки, саркофаги, също гранчарски произведения и прочие. Също има доста ценности, които идват от ирако-сирийският зона на конфликта. Освен финансирането на тероризма, този трафик също допринася за организирана престъпност, за изпиране на пари, за укриване на данъци. Тези културни ценности незаконно влизат на територията на Съюза и могат след това свободно да се предвижват, в, бъдат предвижвани в Съюза. Това са ценности, които са признати от ЮНЕСКО, съгласно критериите на тази организация. През юли 2017 комисията прие предложение за регламент за по-строг митнически контрол върху вноса на представляващи висок риск културни ценности. Археологически ценности, също различни части от паметници на културата, също ръкописи и прочие. Сега при вноса на подобни изделия се изисква представянето на документи за происхода. Това предложение е резултат от осъзнаването в международен план на риска от трафика на културни ценности. Държавите членки, международната общност, си дават сметка за разрушенията на археологическите обекти, извършени от Даеш. Както в съвета, така и в парламентарните комисии Инта и ИМКО вече се намира това предложение. Се надявам с законодателите да могат да постигнат съгласие преди европейските избори през юни 2019 година. Надявам се да се ускори работата юли 2019 ми се струва, че е доста дълъг срок за един текст, който има огромен смисъл. Затова не мога да се обясня забавенето. Но това е работа на двете институции. Освен това, ние подсилваме правилата, свързани с вноса и износа на парични средства. Престъпните и терористичните организации намират начини да заобиклят съществуващите норми, свързани с движението на парични средства, като използват почтенски преводи или пък използват стоки, които са високо ликвидни поради своята висока стойност, могат да използват също предплатени карти и така те заобикалят съществуващите регламенти. През 2015 година френските митници на летище Руаси са констатирали движение на такива парични недекларирани средства в размер на 9,2 милиона евро. Ние предложихме да се промени съществуващия регламент относно внос, изпращането на парични средства на стойност над 10 000 евро по почтата, както и включването на предплатените карти, разширяването на охвата на дефиницията на парични средства – освен това, даваме възможност да се предприема действие, когато средствата са под 10 000 евро, когато има индикации да се предполага, че тези средства идват от престъпна дейност. Тоест, засила се възможността на администрациите да разкриват такива средства, които се движат от терористични организации или престъпни организации. Сега този проект е на етап триалог и се надявам, че преди лятото с законодателите ще могат да постигнат договореност. Оставам оптимизъм. Също комисията работи по подобряването на възможностите за установяване на риска от страна на митническите власти. Ние предвиждаме масова реформа за електронната система за вноса, за да се гарантира сигурността на стоките, за да не се допусне незаконен трафик на експлозиви, на оръжия, на наркотици, на цигари, на фалшификати и прочие. И така мерките, които предприемаме за промяна на митническия кодекс са изключително важен етап, за да се справим с тези трансгранични рискове. Възползваме се от възможността да кажа, че па, а, подкрепата на Европейския парламент е изключително важна, що се отнася до това в следващата многогодишна финансова рамка да се предвидят повече средства за дейността на митниците. Относно незаконният трафик на културни ценности, на парични средства, които се използват за терористи, също трябва да се използват и списъците на местата, където се практикува укриване на данъци, като данъчните обежища. Има една резолюция на парламента, която се отнася до прекъсване на източниците на приходи на джихадистите. Много от държавите извършват реформи, има така наречените сиви списъци, така че се изпълняват сега мерките, които бяха предвидени. Те са безпредседентни. Това изисква добри, добро финансово управление и данъчни практики също се отчита риска от трети държави, свързани с изпирането на пари. Ние работим съвместно в пълна хармония по този въпрос с колегата Юрове. Но има и данъчни измами. Ние не можем да твърдим, че като европейци ние не сме засегнати от този проблем терористичните и организации и организираната престъпност се финансират в голяма степен от данъчни измами. Беше установено, че трансграничните случаи на измами с ДДС се използват в много случаи за финансиране на туристична дейност и че общите загуби са повече от 50 милиарда евро годишно. Има документален филм, който е на журналисти от Холандия и Дания. Той е много поучителен и ви насърчавам да го видите. Миналият октомври направих предложение пълно преразглеждане на системата на ДДС в Европейския съюз да се разглеждат трансграничните операции като национални такива. Искаме да се намелят с 80% поне тези е, измами Държавите членки, техните администрации така ще разполагат с по-силни възможности за борба срещу измамите с ДДС. Ще има по-добро сътрудничество между органите, които работят по борбата срещу ДДС измамите и организираната прекъсност. Освен това, Европол, ОЛАФ, Европейската прокуратура, са съгласни с по-добро сътрудничество при борбата срещу финансирането на тероризма, тъй като тероризма не познава граници. Това е изключително важно, да имаме една истинска европейска мрежа за борба срещу ДДС измамите, която се използва за финансиране на организираната престъпност и тероризма тероризма е явление, което се променя с течение на времето, става по-съвършени методите на действие, използват се археологични ценности, изпиране на пари, данъчни измами, така че се използват най-различни източници на финансиране и затова механизмите, които ние използваме за защита, трябва да бъдат също адаптирани. Искаме да се намали тероризма който е големи мащаби и да се борим срещу него неуморно, с решимост. За сега ние отговаряме само на част от предизвикателствата. Остават много неща, които трябва да се свържат, особено свързани с радикализацията Разбирам, че вашата комисия работи също по този толкова важен въпрос. Аз съм на ваше разположение, както и службите, за които отговарям, са на ваше разположение през едните месеци, за да работим по инициативите, които ви представих, за да обсъдим тези въпроси, които са в моя ресор. И, и това беше най-общо госпожа председател. Благодаря, господин комисар, е, скъпи Пиер, благодаря за това детайлно представене, както и за представените примери, които а, е, показват а, е, успехи в а, тази битка. Също вие говорихте за връзката между организираната престъпност, финансирането на тероризма, ДДС измамите, Посланието беше добре разбрано, що се отнася от работа, а, за работа, която се извършва в Инта, Имко и Либе. Ние ще имаме среща с комисаря Оттингер, за да може да се заделят средства за цели, които са особено а, важни, макар че знаем, че средствата не са достатъчни трябва да има по-добре организирана сигурност и това ще бъдат добре изразходвани средства. Сега искам да дам думата на колегите да поставят въпроси. Първо на Ана Гомеш. Относно казаното заключение от вас, господин комисар, относно компетентностите, 40 години ни бяха необходими, за да се договорим за създаването на Европейска прокуратура, за засилване на сътрудничеството. А, какво считате за разширяване на компетенциите, а, компетентностите на а, Европейската прокуратура в борбата срещу финансирането на тероризма и организираната престъпност? Ако всички следват вертикалният подход. Има други, които предпочитат хоризонталния. И така давам думата на Ана Гомеш. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за уводните думи. преди да се вложат пари в нещо, трябва да се здобием с тях. Преди всичко парите, които отиват към е, престъпни организации, включително и терористични такива. Колкото да е, трафика, търговията с е, и контрабандата на културни предмети, на културата и обекти в Европа, в Швейцария, в Люксембург, в Дубай, в Сингапур – е, това е, се случва често. Имахме посещения от тези страни и въпроси, които ни е, бяха поставени, е, които показват, че все още не сме доволни от нивото на опазване на тези предмети. Колкото до въпроса за е, верижните измами и акцизите, измами с акцизи, става дума за близо 10 е, милиарда, верижните измами 50 е, милиарда, на 50 милиарда възлизат загубите. Това наистина е скандално, че държавите членки не правят абсолютно нищо. И това вече продължава години наред. гледахте този, е, чухте за, е, че датчаните и е, холандците още през октомври сигнализаха за това, но нищо не е направено. Когато има предложение от вас и не се прави нищо, това ми се струва много странно. Знам, че може би няма да ми отговорите, но ще ви попитам. Кои са държавите членки, които а, винаги блокират и слагат пред колелата, когато става дума да се вземат конкретни мерки. Да, аз съм, бях много доволен от създаването на Европейската прокуратура това е едно е, независимо звено, което има правомощие да е, води, да води следствие, да, да е, вече редици инициативи бяха взети на европейско равнище, които по тази линия така че засилване на сътрудничеството между съдебните органи вече придобива нов а, форма и е нов начин за борба срещу а, борба с, за, за а, терористичните заплахи, които а, имат а, тясна връзка с а, а, данъчната система, с, с фискалния а, съюз. А, Европейската прокуратура може, и има право да преследва е, трансгранични престъпления, т.е. терористични, възоснова на член 36 е, е, и особено тежки престъпления, трансгранични и така нататък. В едно съобщение от а, а, 2017 според него би трябвало да се е, съсредоточим върху е, прилагане и изпълнение сега на, на е, разпоредбите, свързани с Европейската прокуратура. Да, всъщност съобщението е от е, 2018, е, целите е, се простират до 2025 Олаф Шолц, който беше кмет на един от градовете в Германия, сега е, е мина, финансов министр. Е, именно е, взе отношение по въпроса, е, като говори за четирите възможности за борба с е, това явление. Е, би трябвало, например, е, да е, включим в обсега на вниманието си и други престъпления, като е, фалшификациите и да набираме цялата необходима информация. Сега комисията ще види и ще помисли какви допълнителни действия да предприеме и тя трябва активно да, да участва с е, ОИСР и е, е, страните членки за изграждане, за създаване на насоки за борба с незаконна търговия и също така кодекс на поведение. Първото заседание, на което ще се състави първоначалния вариант на този документ, е, се проведе през е, септември 2017. Сега работим по него и се надявам е, относително бързо да, го, да приключим работа по него. Е, добре, благодаря за доуточненията и отговорите. Сега ще дам думата на двете ни за докладчици. Моника Холмайер и Хелга Стивенс. Те са двете докладчици по, този, е, по тази тема. Моника, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви, че е, дойдохте при нас днес. Въпросите въпросите ми не са по-малко неприятни от тези на колегата Гомес, Гомес защото ние често спорим по тези въпроси, е, когато става дума за е, ДДС измами, както и други форми на изпиране пари, незаконна търговия с е, незаконни сделки, парични и други бих искал да спомена две числа. разбрахме от Европол, че пет. Е, е, на хиляда е, незаконни средства биват конфискувани в Европа. Това е доста смущаваща сума, когато си помислим, че само 5 че само 5 на 1000 се прихващат, това е доста тревожно. Второ, е, отношението на прокурори и по изпиране парите. Разбираме, че 90% е, средно взето е, от случаите за изпиране пари не стигат до, съди, до съд. И 90% от 90% от 20 или 30%, които се хващат, въобще не стигат до а, а, някаква присъда когато говорим за търговия с а, петрол, злато, диаманти или други, а, а, бих искала също да, така, да чуя малко по-подробна информация и по това. И второ, отдавна съществува идеята да се даде възможност на Европол да създаде европейска е, служба и да създава преки връзки с националните финансови институции, а не само да има национални финансови е, е, следствени служби, защото съвместната работа съществува известно сътрудничество, но би могла да се ускори тази работа, за да може да работим по-ефективно в областта с е, на тероризма. Е, това сътрудничество все още е на доста е, ниско равнище. И трето, в тази връзка един важен въпрос възниква с обмена на информация и доказателствени материал, а именно по-бързо да, може да, се предава, да може да се предава информация дали за банки, контролни инстанции, за да могат такива съмнителни транзакции бързо да бъдат бъдат информация за такива е, транзакции бързо да, бъде, да се предава, за да изпреварваме трансграничните е, действия на терористите. Е, това, което ме е, притеснява е, е скоростта. Ако въвеждаме милион и безкрайни проверки и контролни мерки, това ни връзва ръцете и ни забавя страшно много работата. И да не говорим, че всичко става много непрозрачно. Е, е, е, Хелга Стивенс не е тук вече, така че може да отговорите. Да, аз не отговорих изчерпателно на въпроса на госпожа Гомес. Извинявайте. Комисията представи през 2017 предложение с цел да се засили степента на раз... процента на разкриване и борбата с а, а, измами. Е, тоест, идеята беше на Еврофис да се дадат нови компетенции, нови правомощия за а, разследване, е, защото и всъщност борбата с тероризма е, е основанието ни да предложим такава форма на засилено сътрудничество между Еврофиск и органите, е, които отговарят за борбата с финансови измами, организирана престъпност и е, разбира се Европол играе важна роля в това отношение. Но въпросът е малко по-различен. Въпросът е кой спъва кой блокира борбата срещу тези трансгранични верижни ДДС измами? Сега, не ми се иска тук да посочвам с пръст този или онзи, но Е, тук е, е, трябва да, да използваме същия подход, както и към борбата с вътрешно държавните ДДС измами. Защото ако не се а, ако няма а, измами, се измами в национален план, няма да има и такава мрежа а, а, трансгранични измами и, и, и верижни такива. Затова се опитахме да въвеждаме различни мерки, като общия, обратното самоначисляване и така нататък, за да контрираме в известен смисъл това явление е, но разбира се има на ниво съвет е, е, някои държави спъват, блокират тези усилия. Това изисква известни политически жертви, саможертви и явно не всички са готови да ги направят. Може би госпожа Юрова по-добре би могла и по-изчерпателно да отговори на този въпрос тук се намеси въпроса с сътрудничество между а, съвета и е, парламента по петата а, версия на, на е, директивата. Когато а, е, говорим за избавите чрез предплатени карти, а, сложили, сложили се таван от 150 евро за физически лица а, и а, през 2018 ще предложим нова директива, която ще даде достъп до централния регистр а, на банкови сметки на други органи, като например полицейските органи, с цел да се подобри сътрудничеството. През април предложихме е, пакет от мерки за подобряване на ефективността на е, работата в е, ни, борбата с тероризма, финансовия е, данъчен аспект на тази борба за отново ударението върху подобрената и по-добрия обмен на информация между отделните служби, е, финансовото разузнаване, економическото разузнаване, национално и трансгранично и полицейските органи и прокуратурата. Благодаря много. Междувременно Хелга Стивенс дойде. Тя е била да гласува в Либе. Благодаря, имаш думата. Точно така права сте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, аз съм докладчик по това досие и искам да кажа, че ние търсим конкретна информация с практическа насоченост, за да направим конкретни предложения. САЩ обменя информация с Европейския съюз и то не отскоро. Знаете за системата, позната като TFTA. Ние обаче нямаме достъп. По-настоящем се обмисля възможността да се премине към една нова система, допълнителна по своя характер. Тя ще се нарича TFTS. Този процес обаче няма да е лесен за осъществяване, няма и как да бъде. Определено обаче имаме нужда от една ефективна система. Затова искам да попитам как ще се стигне до там, как да създадем една ефективна система, която да работи добре. По отношение на националните звена за финансово разузнаване, как да гарантираме, че те събират една и съща информация може ли да има обмен в рамките на Европол, например? Какво ще кажете за поверителността по отношение на трансферите, по отношение на сметките? Не трябва ли да имаме общи критерии в тази насока? И каква би била идеалната ситуация? какво можем да направим, за да имаме наистина максимално сътрудничество, що се отнася до работата на държавите членки за справяне с проблема за финансирането на тероризма? Благодаря за зададените въпроси. Наистина, това са въпроси, които вие така и очаквахте с търпение предложение от комисията. Госпожа Юрова, господин Кинг и аз също участваме с, в, изготвяне този, тези документи. А, аз също съм така участвам. Създаването на един е, европейски, европейско финансова служба е интересна е, идея, е, защото е, тя може да се отрази положително върху е, борбата с е, Приложеното поле на моето предложение има за цел да представи мерки по отношение на митническия контрол, по отношение на стоките с контролна стойност, по отношение на ДДС и измамите. Аз не мисля, че би трябвало да създаваме европейско звено за финансово разузнаване. Това е нещо изключително мащабно Естествено, това е хоризонтален подход и вие имате право да направите предложение в тази връзка. Ще изчакаме вашето конкретно предложение. Що се отнася до директивата, позната като петата директива, насочена срещу прането на пари, комисията и ГДЮСТ Юст вече е, предложиха едно проучване, свързано с създаването на общо европейско звено за финансово разузнаване. Ще видим какво ще се случи в тази връзка. Естествено, трябва и колегиума на комисарите да е на едно мнение. Това беше предложено от парламента за тази пета директива срещу изпирането на пари и тя беше блокирана в съвета. Да, вие трябва да служите за мост, господин комисар, скъпи Пьер. Да, винаги съм готов да посреднича, но аз симпатизирам на тази идея също ще говоря за тях и с колегите ми. Но мисля, че и парламента трябва да окаже повече натиска. Мисля, че заедно можем да бъдем по-единни, по-убедителни. Предлагам на колегите, ако искат да поставят други въпроси, разполагаме с още няколко минути. Зная, че Ана Гомеш винаги има какво да каже. Какво смятате, господин комисар? Понякога се изправяме пред случаи, при които има намеса от страна на САЩ за налагане на санкции срещу европейски финансови институции, които са замесени в изпирането на пари Имаше случай за банка, която ние също а, си поставяхме въпроси за нея, а, как е получила а, лиценз за да оперира като банка. А, и тя беше обвинена от САЩ в това, че нарушава санкциите срещу Иран. Има също случай с Deutsche Bank и малка кипърска банка, тя вече беше закрита FBME, ако не греша. Тоест, виждаме, че има връзка а, с прането на пари, а може би и с а, друга престъпна дейност, включително терористична дейност. А, как бихме могли да направим така, че компетентните органи в Европейския съюз да бъдат по-ефикасни? Мисля, е, че това е философията, която искаме да следваме заедно, т.е. Да, подсилим европейските институции, да има по-добре сътрудничество между тях, е, да имаме по-стабилни правни инструменти. Аз ви представих три. Също да предвидим допълнителни средства, както и да работим в е, сътрудничество с американските ни партньори. Това са теми, които ние разглеждаме, искаме да разглеждаме между като европейци. Това са проблеми, които трябва да бъдат разглеждани в съответните органи, както и също в рамките на Г20. Моника Холмар има също думата за въпрос ще се възползвате. Исках да задам допълнителен въпрос по отношение на златото, диамантите и други подобни стоки. Може би въпросът ми някъде се загуби. Искам да попитам дали финансовите кръгове, с които вие разговаряте, ви дават информация за това, че работят с много богати хора, например от Катар, Саудитска Арабия и други държави и дали съответно тези средства се използват за финансиране на ислямски организации, които са на ръба на закона. Дали подобни кръгове не подготвят почвата за терористична дейност, с други думи тъй като става дума за милиарди и ние би трябвало да направим нещо в тази връзка. Не трябва ли да погледнем какво се финансира не само в Европейския съюз, но и на Балканите? Ислямистските течения са много сериозни на Балканите и по-конкретно в Босна. Могат ли институциите да се заемат с този проблем и какви мерки бихте предложили, ако изобщо има такива? Да, аз се давам сметка, че не отговорих цяло на въпроса ви. Това не е въпрос на амнезия, а, а по-скоро на липса на компетентности. За да мога да отговоря точно така, както бих искал. Това са теми, по които аз мога да имам общо мнение, но не мога да отговоря точно на нито един от въпросите ви. Макар, че двата въпроса са напълно уместни. Благодаря ви, господин комисар. Мисля, че всички въпроси, които колегите искаха да поставят, бяха поставени оставаме с впечатлението, че постигаме напредък. сега имаме цял набор от инструменти, които са по-конкретни, за да може да бъдат разкривани лицата, които извършват измами, също за да се следи финансирането на атентати, използването на различни средства, различни оръжия. Ние говорим а, доста по технически въпроси в а, сферата на вашия а, ресор. Трябва да кажем на гражданите какво се прави по разбираем нас, начин и какви са задачите, които остават а, да бъдат свържени. Вие и колегите ви вършат много, вършите много неща, в частност вие във вашия ресор. И работите ефикасно, целенасочено. Искам да ви благодаря за това, че приехте поканата ни да разговаряме колегите от комисията. Бихме искали да следваме обща линия. Господин Московеси, искам да кажа нещо в допълнение. Аз съм бил член на Европейския парламент и гледам сериозно на Европейския парламент, на парламентарната дейност, защото това е сериозна институция със сериозен но въздействие. Затова в сферата на моите компетентности аз ще се опитам да отправя и силно послание. Аз нямам никакво съмнение, че вашата работа е много важна в политически смисъл. Аз ви представих три проекта, в които силно вярвам. Това са новаторски проекти. А, те показват, че сме твърдо решени да постигнем напредък. Вие с на парламентарна комисия и а, това е послание към вашите колеги че времето минава и времето остава. Трите предложения, които ви представих, е, ДДС е много сложен въпрос, голям въпрос, но другите два са доста простички и те са а, напълно в проява на здрав разум а, относно контрола върху вноса и износа на културни ценности. Не разбирам защо има забавене, така че вие може да дадете едно рамо, да се ускорят нещата. И аз ще съм ви много признателен. Това искам да кажа на колегите. Въпросът не е да говорим за това, коя е компетентната комисия, да се прехвърляме топката, а по-скоро да видим как можем да постигнем резултат по това предложение, е, едно калибрирано, упростено решение. И още веднъж е, бих искал да действаме бързо. Нека да действаме простичко, бързо. Да, това го разбрах. Благодаря ви. Благодаря, колеги. Следващото ни заседание ще бъде на 23 април и на 24 април благодаря на всички за доброто сътрудничество, благодаря на съдокладчиците за тяхното присъствие. Благодаря на всички.